Добър ден, госпожо комисар. И така ще започнем работа. Първата точка от нашия дневен ред – устен въпрос по дискриминацията, основана на кастовата система. Комисията по развитие задава този въпрос. Виждам, че госпожа Ева Жоли е тук. Веднага и давам думата за пет минути. Ева. Господин председател, госпожо виш представител, драги колеги. Апарта